Right, good morning, ladies and gentlemen. It's uh, 8.38. We better... Добро утро, госпожи и господа. Часът е 8.38, затова нека започнем с гласуването. Откривам днешното заседание. Точка 8. Предоставяне на гаранция от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън съюза. Докладчик Б или Е господин Кукън. Господин Кукън иска ли да се изкаже? Той дори не е тук. Пристъпваме веднага към гласуване. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. За, против, въздържали се, приема се. 12. За, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се, отхвърля се. 40. За, против, въздържали се. Нека проверим. Изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се 41 за. Извинявайте. 42 за, против, въздържали се, приема се 43 за, против, въздържали се, приема се 44 за, против, въздържали се, отхвърля се 45 за, против, въздържали се, отхвърля се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, въздържали се, приема се 49 за, против, въздържали се, Нека проверим 49. Моля, гласувайте. One colleague obviously is not participating, but... Един колега не участва. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против,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 въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 за, против, въздържали се, отхвърля се 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно по проекто становището с измененията. Моля, гласувайте. 51 51 uh, от общо 51 присъстващи участват. Приема се с 39 на 8 гласа. Преминаваме към следващата точка – Гаранционен фонд за външни дейности. Докладчик е господин Кукън. Предлагам направо да започнем с гласуването. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, Отпада, извинете. 8. Free falls of a Yeah, but it's not adopted. Okay, okay, okay. So we now come to amendment number 3. In fact... Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Едно отпада. Ще гласуваме ли по изменение едно? Добре. On Казаха ми, че трябва да гласуваме по изменение едно. За, против, въздържали се. Нека проверим. Изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 на 19 гласа. 5 за. Това отпада. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 43 на 3 гласа. Точка 10. Сключване на протокол към рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Съюза и неговите държави членки от една страна и Монголия от друга, за да се вземе предвид присъединяването на Република Харватия към Съюза. Докладчик е Хелмут Шолц. Искате ли да вземете думата? Не. Пристъпваме направо към гласуване. Сложен списък за гласуване. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 49 гласа за, 1 глас против. Приема се. Right, we're exactly on time. Съвсем на време продължаваме с точка 11. Размяна на мнения с Адам Шуп, Шарже Дафер на мисията на САЩ в Европейския съюз. Адам, искаш ли да си заемеш мястото тук? Would you like your colleague to sit next to you? Uh, no, no, I think I'm okay. Uh, no. I think we're easy. Uh, Дами и господа, за мен е голямо удоволствие да кажа добре дошъл на господина Адам Шуп, шарже д'афер на мисията на щатите в Европейския съюз. Ще обменим мнение за отношенията между Европейския съюз и Съединените американски съюз щати. Той е дипломат от е, кариерата в Брюксел от 2015 година. Пое е поста си 2017. Сега организираме тази обмяна на мнение с е, делегацията за взаимоотношения с щатите. Аз лично бях, имах честа да я оглавявам. Добре дошли и на колегите на господин Шуп. Нашата среща днес показва, че Европейският съюз е готов да застане близо до нашия близък партньор. Президента Трамп изпрати е, послание в подкрепа на НАТО и партньорството, което е, се пребори с фашизма и комунизма. Действително, ние винаги сме имали много добро сътрудничество с щатите, особено в последните няколко години от нашия мандат. Надяваме се, че нашите взаимоотношения ще продължат в същия дух, като се имат предвид и предизвикателствата пред международната общност. Обществото очаква от вас, е, господин е, Шуб, потвърждение на международните ангажименти на щастите по отношение на Иран, примерно политиката след кризата в е, Украина, Сирия, Йемен. Изреждам само няколко. Сега ще ви дам думата за около 10 минути и след това ще имаме достатъчно Време за един добър и плодотворен дебат. Добре дошъл отново, заповядайте. Благодаря, господин председател. Поздравления за вас и останалите евродепутати за водещата ви роля в тази парламентарна комисия. За мен е чест и удоволствие да бъда с вас днес, за да представя и позициите на щатите и нашия поглед за развитието на трансатлантическите отношения в близко бъдеще. Работата на дипломат от щатите, особено когато трябва да се предават позициите, е да установяваме взаимоотношения и да даваме съвети за, за най-добрите интереси на щатите. Мисията на щатите в Европейския съюз поема тези си задължения много сериозно. Ние разясняваме на правителството за това колко е важно да поддържаме отношенията с Европейския съюз и да поддържаме ценностите и принципите за мир и стабилност в целия свят. Затова и смятам, че нашата мисия е да поддържаме този много важен мост между нас и щатите. Миналия месец ние с удоволствие посрещнахме заместник президента Пенс в Штатите. В, разговори с председателя на съвета Туск, председателя на комисията Юнкер и госпожа Могерини, заместник президента, изрази готовността за партньорство с Европейския съюз, ангажимента ни да стоим заедно с Европа, защото ние сме обвързани от едни и същи идеи. Свобода, демокрация, право ред и стабилност. Това включва и подкрепа на НАТО. Много полезна е обмяната на мнение и сътрудничество между нашите парламенти е, в е, Конгреса се споделят е, същото отношение, което и вие имате към отношенията е същащ. САЩ. Трансатлантическия законодателен диалог също се провежда регулярно и вие предполагам, че споделяте нашето отношение към него. Тоест, от страна на Конгреса има много силен ангажимент за продължаване на взаимоотношенията. Приветстваме и е, думите на президента, вице-президента и други високопоставени лица е, за взаимоотношенията с Европейския съюз. Въпросът е как ще продължават нашата политика нататък. Разбира се, държавния секретар е, съветника по националната сигурност, е, вече е, тези ключови позиции са запълнени, но има още много други, които те първа ще бъдат запълвани. Е, очаква се също да се назначи и нов посланник на щатите в Европейския съюз. Но междувременно аз имам задължението да продължа изграждането на важните взаимоотношения между нас и европейските институции. Следващ, е, в един момент ще бъде и в Страсбург. Европейския съюз сега се готви да чества 60 годишнината от подписването на договора в Рим. Доколкото разбирам, вие днес е, ще отбележите това събитие. Има много въпроси, е, на които сега търсиме отговори ви, ние как да се отговори на предизвикателствата в света. Този диалог се води и в щатите, как да се организира защита за, към външните заплахи, как да се засили контрола по границите и как да се подсили економическата сигурност. Тоест, ние имаме общи цели, което означава, че имаме и общи възможности за сътрудничество. Ще е, коментирам съвсем накратко как бихме могли да подсилим това сътрудничество. Първо, отбраната. НАТО е основният стълб на нашата обща сигурност. В, е, напоследък, в отговор на заплахите от Русия, е, НАТО подобрява своите позиции с разполагане на батальони в Балтийските страни и с установяване на по-видимо присъствие. Президентът на щатите е, посети щаба на НАТО и подчерта колко важна е неговата дейност в стабилизиране на обстановката. Ние сме за това да се изпълнява изцяло споразумението от Минск и нашата позиция не е, е не е променена. Държавният секретар също оповести ангажимента ни за спиране на насилието в Украина ние продължаваме да осъждаме действията на СИЯ. Санкциите е, във връзка с Крим ще останат в сила, докато не се разреши въпроса с Украина. Нашата администрация, която не е и първата, счита, че мирът се осигурява с сила. И в такъв смисъл щатите ще поемат своите задължения, които са пое, поели към Европа. Ние имаме задължения за осигуряване на трансатлантическата сигурност, включително също действията на Русия. Ще засилиме мандата си за отбрана, е, разходите за отбрана, включително ангажимента да се отделя за отбрана 2% от БВП в, е, като част от глобалната стратегия ще работим за задълбочаване на сътрудничеството с НАТО. Сътрудничеството Европейски съюз НАТО се базира на декларацията от е, Варшава. Там се изгражда капацитет за отбрана, борба с е, киберсигурността и други важни задачи. Борбата с тероризма ние бяхме свидетели на много ужасни атаки. Тук също тази седмица се отбелязва една година от ужасните атаки на летището и метрото в Брюксел. Ние ще работим по основните си приоритети, е, включително за финансиране и е, стабилизиране на обстановката и Европейския съюз е добре дошъл да работи с нас. Работим в сътрудничество с Европол за обмяна на информация, за попълване на празните места в е, сигурността Ние имаме споразумение за обмяна на информация при разследване за криминални и терори... престъпления и тероризъм. Иран продължава да бъде основната държава, която спонсорира тероризма и да дестабилизира Близкия изток, Сирия, Ливан и Йемен. Ние искаме да направим така, че тази страна никога да не получи ядрено оръжие, за да заплашва своите, е, нашите, сътрудници, е, нашите съюзници или нас. Опитваме се също така да подобрим е, контрола на външните граници. Правим това и в Штатите. Вие също се интересувате от този въпрос. И е, с е, нарастване на заплахите на сигурността и промяната на тази система, ние трябва непрекъснато да оценя... от... преоценяваме нашите системи за сигурност. И има екзекутивни заповеди, които сега биват преразглеждани в такъв смисъл. И се надяваме да спазваме и нашите международни задължения по въпроса с търсещите убежище. Дебатът, както знаете, в Европа в момента е подсилване на съответните агенции, Агенцията за информация по Шенген и таксото. Друг е, основен момент е економическата сигурност, която касае и гражданите. Последиците от глобализацията са очевидни за нас. Балоните с собственост и в Брюксел и в Штатите са резултат именно от подобни развития. Гражданите определено не получават ползи от глобализацията и ние трябва да си дадем сметка каква е цената й. Някои групи от нашето е, общество са засегнати повече от други и ние трябва да си дадем сметка каква е нашата отговорност. Трябва да дадем шансове на всички да постигат успех. И е, търговията е една, е, една от тези възможности. Европейския съюз е, подписа сета. Сега ще видим как ще се развие и европейския дебат за това как гражданите да разберат ползите от подобно споразумение. Едно твърдо и справедливо е, споразумение ще работи и за економиката, и за създаване на работни места, и за засилване на общностите. Сега оценяваме и е, елементите на те тип е, споразумението за трансатлантическа търговия и инвестиции. Ние искаме то да бъде свободно и справедливо. Нашата администрация иска да оцени също и ефективността на институциите, които управляват световната търговия, примерно СТО. Ние ще се придържаме към споразуменията на СТО, но това означава, че трябва да имаме уверение, че и останалите членове на тези организации спазват своите задължения. Например, статута на пазарна економика на Китай. Това е един от дебатите, който се поставя в момента. Ние имаме общи отговорности за това да направим така, че всички страни да спазват задълженията си по СТО. Търговия с услуги, с токи и инвестиции. Преди да мина към други въпроси, нека да подчертая ангажимента на моята страна към европейския партньор и сътрудничеството през океан. Това е било ангажимент на всички администрации от Кенеди насам. Европейския парламент е директно избрана институция и той поддържа е, нашите взаимоотношения за просперитет и стабилност. Е, неговата роля е ключова в Европейския съюз и парламента ще бъде важен партньор за нас за определене и посрещане на нуждите на нашите граждани и нашите задължения в света. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви за тези встъпителни думи. След стъпването в длъжност на новата администрация, Нашата комисия искаше да има обмен на мнение с представител на Съединените Американски щати, възможно най-скоро. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Ние проведохме двустранна среща с вас преди две седмици в моя кабинет. Има доста колеги, които искат да вземат отношение. Това показва огромния интерес. Разполагаме с време до 10 часа. Ще дам възможност на онези, които желаят да се изкажат. Най-напред, разбира се, ще дам думата на заместник председателя на делегацията за връзки с САЩ, госпожа Харкен. Благодаря. Господин Ер, за съжаление, не е тук. За това аз ще кажа няколко думи след вашето ясно встъпление. Бюрото ни е, установи, че е, след посещението ни в Вашингтон има чуваемост е, и получихме уверения. Трансатлантическите отношения сега се намират Е, в момент, който не сме предвиждали предвид. Има доста неизвестни, доста несигурност и ние бихме искали да има повече яснота и предсказуемост. От името на нашата делегация ние потвърдихме паралелна външна политика с трансатлантически отношения, които се управляват от Белия дом, е нещо, което смятаме, че не е желателно и неприемливо. Е Приветстваме потвърдения ангажимент към общата сигурност, към НАТО, към Минските споразумения, към ролята на Русия за насилието в Украина. Вие споменахте и Сирия и ролята на Иран но каква е ролята на Кремъл в Сирия? Бихте ли казали нещо повече и за търговията? Изявлението на Г-20, нафта, ТТИП. Каква е посоката, в която иска да върви администрацията на Трамп и как можем да избегнем случай, при който китайското правителство да развява флага на глобализацията? след като това е държава, която а, има по-различни ценности от нашите. Ние сме за това да има система, която се базира на ясни правила, но ние искаме също да се подчертае важната роля на общите ни ценности. Има доста рискове. Надявам се, че ще продължим да работим в полза на всички страни, за да може да се задълбочат отношенията между Европейския съюз и САЩ, както беше през, последните, през последното десетилетие. Благодаря, госпожа Шаке. Сега давам думата на колегите от Комисията по външни работи. Всеки ще разполага с по две минути, тъй като има много желаящи. И Адам, ако си получил достатъчно въпроси, на които искаш да отговориш в първия кръг, просто дай знак. И така давам думата на госпожа Суица, която е заместник председател на ФЕД. Благодаря ти, Дейвид. Искам да ти благодаря, че си тук, че се отзова на поканата. Аз също участвах в делегацията, която посети САЩ през ноември-декември. Тогава не знаехме много за новата администрация. Това беше нещо като празно пространство. Сега обаче вече се появяват наченки на новата ви политика. Вие споменахте в изказването си сигурността. Това е обща цел и трансатлантическите отношения трябва да продължат това отношение. Радвам се и за това, което чух за споразумението от Минска, за общата политика в областта на сигурността, за НАТО. Втората част от изявлението ви не беше особено ясна и ви моля за пояснение. Вашата политика по отношение на ТИТИП. Бяха проведени 14 кръга преговори и бяхме почти на края на процеса на преговори. Бихте ли казали нещо повече за търговските споразумения, за тяхното бъдеще? и как ще се сътрудничим. Благодаря. Нина Гил има думата. Благодаря, господин председател. Приветствам уверенията, които бяха дадени относно НАТО. Мисля, че в този дебат трябва да отчетем, че Европейския съюз е водещ в осигуряването на хуманитарна помощ и помощ за развитие. САЩ също дава своят принос. Бихте ли казали нещо повече за средствата за НАТО? Вие не споменахте Азия, как можем да работим заедно. Мисля, че това е регион с огромни заплахи за сигурността, особено когато имаме предвид напрежението в морските региони и също и позицията на Северна Корея. Бихте ли казали нещо повече за това, къде е червената линия за изпреварващ удар по отношение на Северна Корея? Що се отнася до морската сигурност в Южно-Китайско море, в Индийския океан, ситуацията е критична. Европейският подход е да се насърчи прилагането на УНКЛОС, но това не е позицията на САЩ. Считате ли, че има възможност за координиране между Европейския съюз и САЩ да работим заедно по тези въпроси? Считате ли, че могат да бъдат включени и други ключови фактори в този регион, като Индия? Госпожа Фотига има думата. Благодаря. Добре дошъл, господин посланник на заседанието на комисията АФЕТ. Вашето изявление беше доста ясно, то ни даде уверения и нямам особени коментари по него. Искам да изразя високата ни оценка за присъствието на САЩ на източния фланг. Това е изключително важно за нас. Аз съм полякиня и за нас това е изключително важно. Полша иска да допринесе за това и ние ще участваме в силите в Латвия и Румъния. Тоест, ние също даваме своя принос. Бихте ли ни казали нещо повече за развитието на нещата в глобалната коалиция за борба срещу ИДИЛ и Сирия? Доколкото знам, във Вашингтон се провеждат срещи. И а, на второ място, кой е най-добрият начин за действие за интеграция с Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната и за едно истинско сътрудничество с НАТО. Благодаря. Да, това започва да заприличва на изслушване. Следващият оратор от ГУЕ, господин Козо. Козо. Благодаря, господин председател. Аз високо ценя факта, че имаме представител на САЩ за този първи контакт, руската заплаха е на мода тук в Европейския парламент. Как, как да не се защити НАТО в такъв случай? в областта на отбраната, вие казвате, че ние трябва да дадем по-голям принос предвид на световните кризи, които, на които сме свидетели. Все повече от държавите от Европейския съюз са силно засегнати от строги економики. Вие казахте, че Иран е един от основните спонсори на тероризъм. Бихте ли казали нещо повече? Защото в Сирия оставам с впечатлението, че има групи, които се подкрепят от определени страни. Новата администрация на САЩ обеща да бъде закрит лагера в Гуантанамо. Какво ще се направи по отношение на Русия, за да се реши проблема веднъж за винаги по отношение на ООН? Вие ще продължите ли да правите вноски на същото ниво? Ще продължите ли да участвате в работата на ООН на същото ниво? Благодаря. Сега почти всички политически групи се изказаха. Госпожа Луначек от групата на Зелените има думата сега. Благодаря. От е, името на групата на Зелените също ви приветствам с добре дошъл. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни за тази дискусия. Искам да поставя един въпрос, който не беше засегнат. Вие говорихте за сигурността за гражданите на САЩ. Радваме се, че казахте, че искате да продължите да поддържате НАТО и да се сътрудничим в това отношение. Но когато говорим за сигурност в глобализирания свят, трябва да имаме предвид и други фактори, например климатичните промени, как да се сътрудничим с развиващите се държави, това, което чухме неодавна е, че една трета от бюджета ще бъде намален. Има предвид бюджета на Държавния департамент за проекти по намаляване на ефекта от климатичните изменения, които са вредни тъй като наблюдаваме наводнения и други природни явления в различни части на света, които се дължат на климатичните изменения. Също в областта на сътрудничеството за развитие, съкръщаването на средствата за репродуктивно здраве, така нареченото правило за глобално блокиране, което засяга здравето на жените и момичетата. 600 милиона евро ще бъдат съкратени. Това ще доведе до 6,5 повече нежелани бременности, 1,5 повече аборти, нещо, което искаме да избегнем. Мисля, че можете да направите нещо повече, да не се урязва толкова средствата за противодействие на климатичните изменения. И сега господин Касталдо от е, Европа на свободата и пряката демокрация. Благодаря ви. Въпросите ми се отнасят по-скоро до стратегическите намерения на САЩ по отношение на Близкия изток. Вие казахте, че Иран е един от основните спонсори на тероризъм. Всички, почти всички терористични групи са сунити, така че вашето обяснение е малко не сигурно, нестабилно. Каква е стратегията ви по отношение на сътрудничеството с, други регионални и глобални актьори, които присъстват на сирийската сцена. Също за ролята на Турция. Турция в момента поема авторитарен курс. И, как виждате, мястото на Турция в НАТО. На следващо място често забелязваме, че президента Трамп се дистанцира от обещания, направени от администрацията на Обама. Каква ще бъде вашата позиция от, за отношенията между Куба и САЩ? Какво можем да очакваме там? И последният ми въпрос, що се отнася до Китай, вие споменахте, разходите за глобализа... глобализацията и позицията, която трябва да се заеме. Ние сме много чувствителни по този въпрос. Каква ще е вашата стратегия? Ще бъде конфронтация в кавички, конфронтация с Пекин или пък ще има ново, нова надпривара в въоръжаването и по-силно присъствие в Източна Азия. Благодаря, Адам. Имаше много въпроси. Няма да не стигне времето до довечера. Има 11 колеги, които искат да вземат думата. Ще спрем до тук. Няма да приемам други заявки за изказвания. Много въпроси вече бяха повдигнати за отговор. Благодаря, господин председател. Аз ще ги групирам по теми. Да, действително, имаше много въпроси, много разнообразни въпроси. На някои от тях нямаме отговор. Например, за Гуантанмо и а, Куба се извършва преглед в момента, който не е завършен все още, така че не знаем каква ще е политиката, която ще се възприеме. За Китай. Аз говорих за Китай в търговски контекст. В голяма степен а, сме на една позиция с е, Европейския съюз. Приветстваме инвестициите е, от страна на Китай, участието на Китай в Г20 и в други форуми, но трябва да сме предпазливи, например, по отношение на инвестициите, тъй като трябва по-внимателно Европейския съюз и САЩ да следим е, какви са точно тези китайски инвестиции. Държавният секретар беше в далечния изток наскоро. Ние искаме да продължим конструктивни отношения с Китай, като искаме Китай да се съобразява с международните правила в областта на търговията, човешките права. Бяха проведени разговори с президента на 5 и 6 дния месец. Ще се проведат срещи и е, с, е, Трамп в Флорида. Китай и САЩ е, се ангажираха да задълбочат отношенията си. Има доста области, в които си сътрудничим. Това ще продължи. Ние ще сме предпазливи по отношение на економиката и търговията и ролята на Китай в Южно-Китайско море, както и ролята, която възприема по отношение на съседните държави, като Филипините, Виетнам, което също буде сериозни тревоги. Нека накратко да се спре на Северна Корея. Провеждат се задълбочени дискусии. Такива бяха проведени от държавния секретар с китайските ни партньори в опит да се накара Северна Корея да промени позицията си. Накратко за търговията. Комисаря Малмстрем говори а, за това, че ТТИП сега се намира в фризера. Да, ние проведохме задълбочени преговори през последните две години и половина. Имахме много а, широка програма. ТТИП, а, както беше замислено от двете страни, щеше да се превърне в златния стандарт на всички останали споразумения тъй като засяга тарифите, услугите, стандартите на пазара на труда и прочие. Няма съмнение, че отношенията са изключително важни между САЩ. Над 4 трилиона са инвестициите, много голям е търговският обмен. Всичко това за нас е важно. Също трансферите между компаниите показва нивото на а, интеграция между фирмите ни. Така че ние правим преглед на споразумението. Знаете позицията на президента по ТИТИП. Този преглед е в ход търговски представител беше тук миналата седмица. Той скоро ще се установи тук, така че ще имаме повече възможности за диалог. Такъв диалог се води по много теми в рамките на СТО. Също ние подписахме споразумение между три, около преди три седмици. Това споразумение са производствени практики на фармацевтичните компании от двете страни на Атлантическия океан. Сега се обсъжда а, секторни а, търговски взаимоотношения, например в автомобилостроението, тъй като искаме да се спестят а, разходи на компаниите, да се създадат повече възможности за потребителите. В СТО, да, вървят доста дела, които водим един срещу друг, но ние искаме да се създаде една система, базирана на правилата за всички за новопристигналите, за онези, които са тук. Ние имаме заселен интерес от многостранни отношения и мисля, че това ще продължи. Знаете, че в Буенос Айрес ще се проведе скоро време министерска среща. Не мога да ви дам много отговори по въпроса за бюджета. Той е обект на дълги преговори. Единственото, което към момента е представила администрацията като предложение е скица. Бюджета в общи линии. Немалко от вас зададоха въпрос за това как ще се стече гласуването по бюджета. Не на мен се пада задачата да правя такива предположения. Беше ни трудно да съставим бюджета. Работихме много дълго време по него. В това няма нищо ново. И други предходни администрации също са имали проблеми при съставянето на окончателния бюджет винаги се водят много ожесточени битки за бюджета. И сега и Сенатът, и Конгресът, и екипът на президента ще бъдат изправени пред големи предизвикателства във връзка с бюджета. По въпроса за Турция. Мисля, че и ние сме загрижени във връзка с същите проблеми, по които сте загрижени и вие. Нека кажа преди това обаче, че Турция е силен наш съюзник на ниво НАТО както по източния фланг, така и в Близкия изток, така и по отношение на югоисточните региони. Турция изключително добре се справя с миграционния натиск от Сирия. Трябва да вземем предвид всичко това. Едновременно с това сме силно загрижени. Заявявали сме спрямо Турция, както публично, така и в двустранен план, че ограничаването на гражданските свободи, нарушаването на свободата на печата, посегателствата срещу журналисти, включително и американски журналисти, са явления, на които трябва да се сложи край. Турция игра изключително важна роля при изправенето с миграционната криза. Призоваваме страната да прояви конструктивност по този въпрос, както и да прояви конструктивност по отношение на Кипър. В продължение на известен период възлагахме големи надежди на Турция. Тя играе много важна роля. Провеждали сме разговори с нашите съюзници в Турция, както в двустранен план, така и публично. Това бе всичко за Турция. По въпроса за Сирия. Няма никакво съмнение в това, че в Сирия се разиграва трагедия. Вече 7 години продължава кризата там. Хората са изложени на ужасяващи жестокости под формата на постоянни бомбардировки, няма достъп до храна и вода. Вече са загинали стотици хиляди хора, половината от населението на страната е разселено. Страдат и децата. Постоянно призоваваме за мирни преговори за намирането на мирно решение на конфликта. Готови сме да подкрепяме вашия специален пратеник там, Стафан Демистура. Ние също имаме специален пратеник в Сирия, Майкъл Рапни. Трябва заедно да работим за намирането на политическо решение в името на стабилността и мира както и да противодействаме на заплахата от тероризъм. Радваме се, че ще участваме в конференцията за Сирия, която ще се състои сред три седмици. Домакини са Обединеното кралство, САЩ, Германия и Катар. Конференцията ще се състои тук в Брюксел. Тя ще е добра възможност за оценка на постигнатия до момента на напредък както и за оценка на хуманитарната помощ. Разговорите в Женева под егидата на ООН. Това е форматът, според нас, в който трябва да се намери решение. Някои партньори водят преговори в Астана. Ние участвахме в последния кръг от разговори там в качеството си на наблюдатели. Участва и ООН, която също играе важна роля. Това според мен е пътят напред. По въпроса за границите, хуманитарната помощ и помощта за развитие, работим по редица програми, насочени към жените в региона. Реализират се множество такива програми. Това е важен фактор, допринасящ за стабилността на отделните общества и благоденствието на гражданите. Ние сме вторият по големина донор на хуманитарна помощ. Трябва да работим по въпроси като справяне с бедността. Но в случая става дума и за военна заплаха от изток. Немалко държави членки на Европейския съюз участват в коалицията за борба срещу ИДИЛ. Повтарям, че става дума за военна заплаха. На военните заплахи трябва да се отговаря с военни средства. Трябва да се справим и с много сериозния проблем, свързан с възстановяването. Госпожа Могерини и нейният екип вече работят по въпроса. Сигурен съм, че той ще бъде засегнат и на конференцията за Сирия тук. Благодаря за този първи кръг от разискванията. Сега предлагам да намалим времето за изказване на минута и половина. Моля, опитвайте се да задавате колкото се може повече въпроси, въпроси, които все още не са намерили. Отговор господин Салафранка от името на НП. Благодаря, господин председател. Добре дошъл. На господин Шуп. Ескапа de producir. Възхищавам се много на Съединените щати. Вие сте една велика страна. На вас се пада 25% от стоките и услугите, но посланията, които отправя вашето правителство, не са послания на дружба, Сложихте край на участието си в Транстихоокеанското партньорство, замразени са преговорите за ТИТИП, приветствахте Брексит, отправяте критика към еврото, към европейските държавни и правителствени ръководители. Разбира се, подкрепяме вашата борба срещу тероризма, <clears throat> но това не означава, че трябва да се приемат дискриминационни действия спрямо граждани на определени държави. Нека ви припомня и за някои ваши ангажименти, поети на многостранно ниво, както и по отношение на климатичните промени. Вие не желаете да изпълните тези свои ангажименти. Има също и много какво да се направи на ниво ООН. Нека опомена една конкретна държава. Миналата седмица я обсъждахме. Става дума за Черна гора и вашите действия там. А какво е и положението с Близкия изток и арабската пролет? Ще продължат ли Съединените щати до сегашния си курс? Ще продължат ли да се борят на страната на Европейския съюз? Господин Пашко от името на социалистите. Благодаря. Многостранните търговски споразумения допринасят за мира и стабилността по света, но това тяхно въздействие се свежда до минимум и се пренебрегва. Всъщност тези споразумения са от основно значение за мира и стабилността в света. През изминалите 70 години от последната война насам, тези споразумения внесоха огромен принос за стабилността и мира по света. Въпросът ми към вас е следният. Възприела ли е новата американска администрация изцяло нов подход към тези споразумения като цяло или само, спрямо по, или само по отношение на отделни споразумения? Ако се възприеме изцяло нов подход към отделни споразумения, то това може да постави под въпрос цялата система. Чарлз Танък от името на Екаре. Благодаря. Процедурна бележка, господин председател. Не ми дадохте думата като координатор на ЕКАРЕ. Не знам защо. Не го направихте по време на първия кръг от изказвания. Ще бъда съвсем кратък. Приветствам, разбира се, положителните послания, които отправят в момента Съединените щати. В началото се обявихте за Брексит, за подкопаването на дейността на НАТО. Казахте, че ще имплодират процесите в целия Европейски съюз. Радвам се, че сега отправяте по-окоръжаващи сигнали САЩ продължават да са сред основните партньори на Европейския съюз и на Великобритания след Брексит по отношение на търговията и сигурността. Съжалявам, че се оттеглихте от Транскихокеанското сътрудничество и замразихте преговорите по ТТИП. Съжалявам също така, че не желаете да спазите ангажиментите си по Парижкото споразумение, тъй като в бъдеще, ако продължат климатичните промени, най-вече в Африка, южно от пустинята Сахара, ще сме изправени пред много голям миграционен поток. Поставяте също така под въпрос и споразумението за ядрената програма на Иран – а Иран продължава да е на много категорична позиция. На много категорична позиция сте и вие по отношение на санкциите спрямо Русия и Минското споразумение. По отношение на Тайван пък, също имате своята позиция. Изключително важен е и вашият принос към стабилизирането на Сирия и борбата срещу ИДИЛ. Въпрос за Латинска Америка. Предстои да изградите стени по протежението на американско-мексиканската граница. Как ще се отрази това върху отношенията ви с целия регион? Господин Хаджи Георгио. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Два съвсем кратки въпроса на представителя на Съединените щати. As an Islamic state, he said. Ердоган изиска неговата държава да членува в съвета за сигурност, да членува там като ислямска държава. Какво е вашето мнение по този въпрос? По въпроса за Кипър. Както знаете, в момента преговорите са преустановени. Знаете ли защо? Изиграли ли сте някаква роля в това отношение? Благодаря, господин Карвар, от името на СПД. Благодаря, господин председател. Казахте, че НАТО трябва да е в основата на отбраната ни. Радвам се, че го казахте. Какво е въздействието на по-амбициозни цели във военно отношение от страна на Европейския съюз върху работата на НАТО и отношенията с САЩ. По въпроса за Брексит, как ще се развият според вас отношенията между САЩ и Великобритания в бъдеще извън многостранните организации? По въпроса за Израел, вероятно ли Европейският съюз и САЩ да доближат позициите си по отношение на Израел? Не бе казано и нищо за Йемен. Свидетели сме на бедствено положение там. Положението и в региона става все по-нестабилно. Има ли вероятност САЩ да изиграят по-активна роля по отношение на Йемен, особено като се имат предвид нарушенията на правата на човека там? По въпроса за президента Тръмп имаше немалко коментари за президента Тръмп в Европейския съюз. Как ще се отразят те според вас в дипломатическо отношение? Мисис Манеско. Госпожа Манеско. Uh, Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин Шуп на нашето заседание. Изключително важно е да имаме възможности за обмяна на мнения по този начин и според мен е крайно време да спрем с формулировките, които се използваха по време на предизборната кампания. Те не помагат нито на щатите, нито на нас, а само на нашите неприятели, примерно като Русия. Сега, ние имаме взаимоотношения не по няколко въпроса, а по един много дъбел, много дълъг списък от въпроси. Международни взаимоотношения, сигурност, включително НАТО е една много важна тема. И според мен всяка страна трябва да плати своята част от сметката. Румъния е петата по величина, поемаща част от сметките, така че и всички останали следва да направят същото. Взаимоотношенията с Украина, това е друг общ въпрос, по който трябва да работим и много се радвам, очаквам с нетърпение какво ще се случи след назначаването на госпожа Фиона Хил като член на Националния съвет за сигурност. Това е много добро добър признак. Въпросът е какво можем да очакваме от администрацията като решения и действия по отношение на отношенията с Иран, нормализирането на отношенията с Русия и борбата с тероризма. Thank you, Ramona. now Mr. Freund, VSD. Благодаря, господин Фройнт от Европа за свобода и демокрация. Благодаря. Благодаря ви за присъствието, господин Шуп. Много се радвам, че е, вашия пост е, се счита за важен. Също така се радвам и се чувствам успокоен от е, начина по който вие говорите, сякаш нищо не се е сменило в администрацията в Вашингтон. Е, включително от е, времето на Картер и Рейган. Но е, като че ли това, което се случва сега е безпредседентно, включително и изказванията на Трамп за предшествениците е, му, няма да ги повтарям. Е, така че радвам се на думите ви за е, съюзниците ви в Европа, особено като се има предвид, че Найджел Фараж беше един от първите, които шушнаха на ушенцето му мнение за Европейския съюз. Та, имате ли някаква идея, кой друг е, подсказва на президента Трамп е, какви са намеренията на Европейския съюз е, и как той ще процедира в отношенията си с щатите, с изключение на Меркел, разбира се? друг въпрос. Новата регулация за е, носене на електронни устройства на борда на самолетите, летящи с Близкия изток, което бе прието съвсем наскоро, ще има ли нещо подобно ограничение за европейските страни? Господин Юля Кекаре. Ще говоря на полски. Господин посланник, искам да задам два въпроса. И те са доста щекотливи или деликатни по отношение на тази част на света. Нашите съюзници, които са най-уязвими в момента, са Естония и Латва. считали щатите, че е необходимо да се подсили тяхната сигурност е, допълнително, като се има предвид какво бе направено последната година. После, Грузия и Крим. Е, Грузия също се стреми към членство в НАТО. Бите ли коментирали техните надежди, а и заплахите? Ние трябва да подсилим сигурността на Грузия и да ги направим наши съюзници, но така трябва да сме наясно и с намеренията за техните действия. Президента на щатите а, призовава за спиране на финансирането на аборти по света, но има хиляди европейци, които считат, че не са достатъчно представени и одобряват това предложение в духа на традиционните морални ценности – Благодаря. Последни трима оратори. Господин Галер. Thank you very much and... Uh, Благодаря. Пожелавам а, на щатите скоро да назначат посланник, който да е толкова добре прият тук, колкото и вие. По отношение на а, конференцията за сигурност, получих така добро чувство на увереност от думите на вице-президента и е, националния секретар по сигурността. След като изслушах е, заявените намерения по отношение на Русия и плановете за тази година, имам следният въпрос. Можем ли да допуснем, че Политиката спрямо Русия се диктува повече от Конгреса. В другата камера на парламента има като че ли повече по-специални взаимоотношения с Русия. Така че Конгреса ли е този, който определя тази политика? По отношение на сигурността и отбраната, ние се стараем да направим малко повече тук в Европа. Е, наясно ли сте с структурите, които се опитваме да активираме? Постоянно сътрудничество, засилено сътрудничество, общи държавни поръчки. Това е, всъщност е подсилване на европейския стълб на НАТО какъв ще бъде евентуалният отговор на американската администрация. Надяваме се той да не се различава от този на предходната администрация. Господин Буштинаро. Благодаря, господин председател. Господин Шарже Дафер, с удоволствие се присъединявам към дебата. Три кратки въпроса. Първо, каква е ролята и колко, е, каква възможност има за сътрудничество и координиране между Европейския съюз, Штатите и Русия и също санкциите? Знам, че всеки 6 месеца се поставя тази тема. Второ, след като беше в Сирия, е, Русия е, раз, развива влияние в две области, в Балтийската област и в Черно море, тук се налага да се обмисля сътрудничество за сигурност в НАТО и ООН. Каква е ролята на щатите в Тихия океан? Там е, може ли да се смята, че ще видим този област под влияние на Китай? Последен изказваш се. Господин Келам. Благодаря. Няма альтернатива за сближаващо, за по-голямо сближаване в трансатлантическото сътрудничество. В Естония се чувстваме много е, по-спокойни от е, засиленото присъствие на НАТО. Това прави, е, това е много решаващо за сигурността там. Но тук се поставя под въпрос директно и репутацията на НАТО в региона. Готови ли сте за, е, да отговорите на хибридни форми на инвазия, защото в момента Русия използва това като основен инструмент? Необходимо ли е да има и повече сътрудничество в подкрепа на Украина, за да се противостои на дейността на Русия там? Включително да се осигурят на тази страна отбранителни оръжия ако е необходимо. Оце... Одобрявам оценката ви за Иран като фактор е, за дестабилизация. Той е част от проблема, а не част от решението му. Но и ние и вие като че ли допринесохме е, за това да се създаде един вакуум в Близкия изток и Иран, който бе е, запълнен от Русия. Казахте, че военните заплахи трябва да се посрещат с военни средства. Би ли могло да има някакъв общ подход към решението на проблемите на Близкия изток? Колеги, благодаря много за въпросите. Те действително покриваха много голям кръг от теми. Сега имате, господин Шуп, около четвърт час да се опитате да им отговорите. Благодаря. Нека да отговоря на, на бързите въпроси. Кипър. Ние сме приятели на Гърция и на Турция. И това е и нашата роля. Ние сме съюзници и на едните, и на другите. Но имаме и много служители, които дискутират въпроса и в Гърция, и в Турция, и в Кипър. Водят се разговори за бъдещи, бъдещето на Кипър, които също засягат много голям списък от теми. Русия. Това е въпрос от ключово значение за всички нас. Русия провежда агресивни действия с съответни последици е, в е, близкото си съседство и не само в близкото. Няма голяма вероятност да се смени курса там. Виждаме какво правят те в е, Сирия. Говоря конкретно за военни действия. представители на американското правителство в разговори с нашите европейски съюзници, а също така ще има срещи тази седмица с а, външни министри а, на министерска конференция в Вашингтон. това ще е една по-разширена група, не само представители на страните членки на НАТО политиката и на предходната администрация и това, което чуваме от нашия генерален секретар, от министра на отбраната и съветника по сигурност, Европейския съюз и щатите трябва да останат в същия курс спрямо Русия. Включително и Украина и Близкия изток. Как да се справяме по-ефективно с тази нова хибридна, не линейна война, информационна война, повлияване на избори, както знаете, това засяга и Европа, и Штатите. Необходимо е да има няколко отправни точки. Първо, пълно изпълнение на споразумението от Минск, да сме единни в санкциите, да се консултираме, защото в никакъв случай няма равнопоставеност на, в отправните точки. В щатите от двете основни политически партии има много голяма подкрепа за санкциите. Северен поток 2 е много важен момент. Знаем, че не е, всички страни от Европа са съгласни в това, но и газопровода нарушава основните принципи на Европейския енергиен съюз, е, засилва се и уязвимостта на Крим и енергийната сигурност на региона. Наблюдаваме също и целият процес на диверсификация на енергетиката, както и е, въпроса за конкуренцията е, в е, Европа. Русия трябва да бъде само един от доставчиците на газ и цялата тази дейност трябва да се развива на базата на лоялна конкуренция. Също така сме обезпокоени от предложенията за уреждане на въпроса с Газпром, но за сега наблюдаваме процеса. Е, новите разпоредби за е, носенето на електронни устройства на борда. Не съм запознат в подробности определени въздушни компании, които осъществяват полети до някои е, страни в е, Близкия изток, е, ще искат по-големи електронни устройства да бъдат пренасени в багажа, а не на борда. Мисля, това е информацията, която сме получили на техническо и политическо ниво се решава този въпрос. Thank you. Uh, quickly, this, the, the question of Mexico. Um, I agree. Мексико. спирането на споразумението за трансатлантическо партньорство бе изненада за нас. То дава възможност да се базираме на една система основана на правила. Това споразумение беше най-добрия стандарт в това отношение. Става дума за партньорството за, е, за сътрудничество в е, Тихоокеанската област. Има и все още много подкрепа е, от Вашингтон за това споразумение, то вероятно ще бъде преразгледано. Нека да отчитаме обаче и чисто практически съображения и контекста в който е, бе така замразено е, споразумението. Първо предстояха избори край на мандата на администрацията на Обама и е, според нас, като се имаше Предвид трудностите с очакваните избори в Европа, в Нидерландия, Германия, Франция, не беше удачен момента да се продължи преговори по търговско споразумение. Сега може би просто някъде това бе и проблем на сигналите, които се изпращаха от Европа или политическо решение, но е, така в Европа имаше и страхове за сключване на това търговско споразумение. Е, чувството, че не всички измерения на това споразумение са удачни, може би за това се получи този резултат. Сега преразглеждаме взаимоотношенията и ще видим не става дума за някакво маловажно споразумение. Това е споразумение между двете най-динамични, най-новаторски и най-богати търговски блока в света и планетата. Относно Латинска Америка и Мексико. Едно от споразуменията, което се разглежда, е нафта. Много се говори за нафта и за предоговарянето й имаме съгласието на Отава и Мексико Сити да започнем този преглед. Причините са свързани с разбирането, че трябва по-добре да се разбира търговията, по-добре да се тълкува глобализацията, също по-добре да се отчитат разходите. През 1994 година влезе сила нафта. Измина от тогава много време, преди смартфоните, преди айпадите, преди потоците данни, преди интернет на нещата. т.е. има нужда от актуализация поради развитието на економиката на услугите и в частност на финансовите услуги. Затова това трябва да бъде направено. И аз съм твърдо убеден, че нашите преговарящи ще свършат добра работа. Знаем, че Мексико е свързано с САЩ не само чрез економиката и търговията, но и, има и семейни връзки. Нафта беше създадена като платформа за производство, за производство от двете страни на границата и за преминаване от едната към другата страна. Ние ще разгледаме е, и друг аспект е, в отношенията ни с е, Мексико, свързан с миграцията. Относно Централна Америка, Ние считаме, че миграционните процеси не са добре управлявани, не са добре координирани, затова са необходими механизми, да се урегулират този въпрос. Ние не сме започнали официални консултации по нафта, но съм убеден, че когато дойде новият търговски представител, ще можем да направим това. Относно Грузия, има друг а, Шарже Дефер, който се занимава с тази проблематика. И в заключение, ние всички се занимаваме с политика, ние сме пристрастени към новинарските източници, знаем, че много от новините идват от Белия дом, но знаете, като законодатели, че политиката не се решава едностранно от Белия дом или от някои съветници или от членове на кабинета. Когато завърших университета, имаше дебат между Шулц и Каспар Лайнбърга. Имаше въпроси, свързани с отбраната и държавата. Спомняте се господин Рамсфелд, господин Пауел, но искам да подчертая това, което имаме сега а именно Конгреса, който има огромен опит и играе изключително голяма роля в определенето на търговията. Те играят роля като пазители на интересите на инвеститорите, на потребителите, на износителите. Водили сме много разговори за европейските инвестиции. Някои от в рамките на трансатлантическия законодателен диалог. Знаем, че има много европейски инвестиции. Всички във Вашингтон, приятели, съюзници, играят своята роля. Ние работим с служители на Конгреса, за да могат да направят посещението, Знае, че сенатор Макен също ще дойде. Тоест, чрез подобни дискусии можем да постигнем консенсус. Това се отнася и за Белия дом, който провежда редовни консултации с демократите и с републиканците. И мисля, че това е начина по който трябва да се развива политиката. Чърчил казва, че а, трябва да сте оптимист, защото иначе нищо друго не действа. И аз а, самия съм оптимист. Брукселският а, форум, организиран от а, а, германският а, маршал а, план, а, ще бъде проведен скоро. Благодаря ви много за това, че приехте поканата ни за тази размяна на мнения. Мисля, че разгледахме доста подробни въпроси, многообразни въпроси. Това, което казахте накрая, е много важно, а именно, че трябва да разговаряме помежду ни на всички равнища. Искам да ви приканя да каните максимален брой представители сенатори, членове на Конгреса, които да посещават Брюксел, за да можем да продължим диалога ни. Желая ви успех в тези времена, изпълнени с предизвикателства. Колеги, преминаваме към 12-та точка от дневния ред. Ще дам няколко секунди за да заемете местата си. May I ask our guest speakers to... Искам да помоля гостите ни да вземат местата си тук на трибуната. Hello. Right, ladies and gentlemen. Дами и господа, в 10.05 преминаваме към 12-та точка от дневния ни ред изслушване относно връзките на Европейския съюз с Латинска Америка и Карибите. Искам да напомня, че трябва да приключим в 11.25, тъй като мнозина от нас искаме да участваме в честването на 60-та годишнина от Римския договор, което започва в, 10, в 11.30. Добре дошли на това изслушване, което се провежда в контекста на доклад по собствена инициатива по същата тема. Господин Лопес е докладчик. Европейския съюз, Латинска Америка и Карибите има дълга история на сътрудничество и на диалоги на различни нива, чрез различни механизми, включващи и парламентарно измерение с Евролат. Партньорството между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибите е от стратегическо значение глобалните предизвикателства, економическото и политическо развитие от другата страна на океана ни дава възможност да, да укрепим сътрудничеството ни и то да се превърне в стратегическо, тъй като това е възможно, тъй като имаме общи ценности. В а, тази комисия неодавна обсъдихме положението в Венецуела. Много тясно следи мирния процес в Колумбия и много скоро ще гласуваме по новото споразумение между Европейския съюз и Куба. Това са няколко примера за неотдавна случили се събития и предстоящи такива, свързани с отношенията с Латинска Америка и Карибите. Това сътрудничество хваща много сфери на политиката. Искам да ви представя четиримата ни гости, които ще говорят по тази тема. Първо, Ребека Гринспен, тя е генерален секретар на Иберо, Американската конференция, бивш вице-президент на Коста Рика, била е министър и а, също е била и помощник а, генерален секретар на ООН и на и администратор в UNDP. Господин Амадей е изпълнителен директор на Фундацията Европейски съюз, Латинска Америка и Карибите. Госпожа Паула Амадей Тя е бивш посланник на Европейския съюз в няколко от латиноамериканските държави и Еритрея и госпожа Ана Аюзо Поцо. Тя е старши научен сътрудник в Барселонския център за международни работи. Също е професор в Автономния университет в Барселона. Барселона. Добре дошли. Първо ще дам думата на господин Лефла за първо изказване. Благодаря. Благодаря за поканата. За мен винаги е удоволствие да бъда с приятели, с които можем да обсъждаме въпроси, свързани с Латинска Америка, въпреки че аз от една година не се занимавам точно с тези въпроси, но тази тематика ми е много близка. От началото на мандата си Федерика Могарини посвети много внимание на трансатлантическите отношения във всичките им измерения и в цялото им многообразие. Мисля, че разглеждайки отношенията между Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибите, виждаме, че те са добър пример за това, което се съдържаше във визията на върховния представител за развитие на отношенията ни с партньори в целия свят. Искам да благодаря на Хавие Лопес за инициативата му да изготви доклад по собствена инициатива за отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибите. Това може да са държави, които географски да са отдалечени от Европейския съюз, но в а, а, културно, структурно и политическо отношение са ни близки. Това е другото измерение, другата страна на трансатлантическите ни отношения, която често се забравя или подценява, но тя в голяма степен е допълваща към отношенията с Северна Америка. Тази близост намира израз не само в общите ни ценности, общата ни история, общ език, но и а, намира и практически проявления. Общото ни виждане за глобалните предизвикателства и по какъв начин можем да работим заедно на международната сцена, както беше видяно в преговорите по климатичните изменения и при подготовката на целите за устойчиво развитие в рамките на ООН, също сътрудничеството в рамките на специалното общо събрание по наркотиците, както и на годишната конференция по наркотичните вещества в Виена, където имаше широко участие от Латинска Америка. Разбира се, ние имаме и много тесни тесни економически отношения, търговия, инвестиции, сътрудничество, което включва техническо сътрудничество, сътрудничество за развитие, в зависимост от това, кой е партньорът ни. И на следващо място, ние имаме и силни общи интереси да работим съвместно и да се справяме с общи предизвикателства, които засягат и двете страни на Атлантическия океан, като организирана приказ, престъпност, обществена сигурност и редица други въпроси, по които трябва да работим заедно, за да намерим решение. Може би трябва да спомена и четвърто измерение, а именно тесните връзки между обществата ни, между хората, между гражданското общество, между бизнеса, между студентите, изследователите. И всичко това създава още по-тесни връзки между нас. Искам накратко да очертая три области, в които работим добре. Колумбия е мирния процес, разширяването и задълбочаването на споразумението за асоцииране с страните от този континент е и общата ни работа по климатичните изменения. Колумбия е един от най-добрите примери е, за цялостен интегриран подход е, за управление на конфликта. По покана на колумбийските власти, на колумбийския президент, е, чрез върховния представител и чрез специалният пратеник Килмор да осигурим политическа, техническа и финансова подкрепа на процеса. Имаме и доверителен фонд на Европейския съюз, в който участват голяма част от държавите членки, за да подкрепят този процес. Освен това, влезе предварително в сила и многостранното търговско споразумение което създава големи ползи за цялото общество. В Колумбия създава нови възможности за една обединена и умиротворена Колумбия. Да, предстоят още предизвикателства. Прилагането на мирния процес чрез ефикасно разоръжаване, чрез интегрирането на бунтовниците от ФАРК чрез приключване на преговорите, оказването на обществена подкрепа за мирния процес по време на предстоящите избори в Колумбия. Съседните държави трябва да допринесат и да следват свой път. Например, Венецуела, тя трябва да възстанови стабилността си и да стане по-надежна чрез един задълбочен диалог между управляващите и опозицията. През последните години бяха предприяти усилия, за да се, се насърчи този диалог в Венецуела. По споразумението за асоцииране имаме широка мрежа в континента, участваме в а, два важни преговора. Първото за приключване на споразумението с Мексико, така нареченото глобално споразумение. То е вече от 15 години в сила. Ние трябва да го актуализираме, за да отразим съвременните реалности в Мексико и Европейския съюз, като почерпим вдъхновение от сета, за да може да дадем нов ласък на тези взаимоотношения. Освен това, работим и с Меркосур и споразумението за асоцииране с Меркосур. Той има огромен потенциал. Тези две споразумения, Мерко... Ако общата търговия е с Латинска Америка и Карибските страни, Меркосур е около 40%, Мексико 25% т.е. две трети от търговията ни с този регион са обхванати от тези две споразумения, което показва какъв е потенциала. И инвестициите в бъдеще ще бъдат още по-впечатляващи. Това са споразумения не само за търговски взаимоотношения, но включват е, редица други области. Те е, създават възможности за диалог е, в полза на обществата ни на регионално и международно равнище. Ние също подготвяме осъвременяване на споразумението с Чили и неодавна сключихме, приключихме преговорите за споразумение от първо поколение с Куба и приканваме държавите членки да ратифицират е, е, регионалните споразумения за асоцииране с Централна Америка, което временно е, започва да се прилага. Ако успеем в преговорите с Меркосур, ще имаме най- широките търговски инвестиционни взаимоотношения с този регион. Ние имаме отношения с тези страни, с изключение на Куба, Боливия и Венецуела. Ние водим преговори с Куба и беше подписано споразумение – те не искат да се пристъпи към споразумение за свободна търговия. Боливия има свободен достъп до европейския пазар, а Венецуела има някои други проблеми, които трябва да разреши, преди да може да се интегрира. Но това показва колко тясни са взаимоотношенията ни и това създава много възможности. И на последно място климатичните изменения. Необходимо е да се пристъпи към прилагане на споразумението от Париж в цяла Латинска Америка и в Карибския басейн трябва да се пристъпи към прилагане. Никарагуа, за съжаление, реши да не подпише споразумението от Париж. Надявам се, че техните приятели и съседи ще ги насърчат да се присъединят към останалите. Ние осигуряваме повече от 20% от средствата за сътрудничество, за да подкрепим световния дневен ред по климатичните промени. С тези три примера се надявам, че можах да подчертая как можем да работим заедно в сферата на политиката, на сигурността, както го правим с колумбийските власти как можем да работим в економическата сфера, как можем да отидем по-далеч от търговски и инвестиционни взаимоотношения, взаимоотношения, как можем да работим на многостранна основа, например, за климатичните изменения, за борбата срещу наркотиците и прочие. През октомври тази година ще бъде направен колективен преглед на следващото заседание на срещата ИОСЕЛАК е, в Ел Салвадор и това ще ни даде възможност е, да определим дневния ни ред е, за едните години. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Кристиан Лефлер. Думата има Ребека Гринспен. Благодаря. Благодаря ви за възможността да се изкажа пред вашата комисия. Благодаря на вашия докладчик Хавиер Лопес. Благодаря и на Европейския парламент. Както каза вече и Кристиан, Проведени са вече немалко срещи с компетентни органи от Латинска Америка и Европейския съюз. по време на тези срещи винаги съм имала възможност да установя големия интерес и на двата региона да задълбочат отношенията си. Мисля, че е назрял моментът да се възползваме от големите шансове, които ни предлагат тези отношения между Европейския съюз и Латинска Америка. Наскоро участвах в среща с участието на върховния представител госпожа Могерини. По време на тази проява тя потвърди, че са установени много удовлетворяващи, много силни отношения с Латинска Америка и че тези отношения са сред приоритетите на Европейския съюз. Заедно с Върховния представител и Европейската комисия и аз на свой ред изтъкнах стратегическата значимост на тези отношения – тя бе препотвърдена и от председателя на Европейския парламент, господин Таяни. Разбира се, отношенията между двата региона през изминалите години значително се промениха. В момента те са поставени на симетрична хоризонтална основа. Въпреки това, тези отношения продължават да почиват на общи ценности, като многостранното сътрудничество, диалога, мира. Това е в основата на отношенията ни с Европа. Както каза преди малко и Кристиан, Латинска Америка винаги е била сред основните партньори на Европа, например при постигането на целите в рамките на устойчивото развитие и в борбата срещу климатичните промени. Именно това взаимодействие между Латинска Америка и Европейския съюз доведе и до предвиждането на по-амбициозни цели в международен мащаб. Продължаваме да смятаме, че Латинска Америка е сред значимите ви партньори при постигането на цели в световен мащаб. Латинска Америка е сред значимите ви партньори за борба срещу ред от злините, на които все още сме свидетели в света. Нека сега се спра върху някои промени в Латинска Америка през изминалите десетилетия. Латинска Америка отбеляза динамичен, значителен ръст. Преди много години бяхме свидетели на значително повишаване на цената на суровините, което доведе до стремително развитие в региона. То бе подпомогнато и от активизирането на международния стокообмен – това доведе до макроекономическо стабилизиране, както и до цялостно стабилизиране на региона, което пък допринесе за економическото ни развитие. Извлякохме си съответните полки от 80-те години, поради което можахме и по-добре да се справим с финансовата криза, която настъпи след краха на Lehman Brothers. динамичното развитие на економиката, економическата експансия за първи път бяха съпътствани и от драстично намаляване на неравенството и бедността. Не успяхме да се възползваме от всички шансове, които имаме в региона, но постигнахме економически растеж, съпътстван от значително намаляване на бедността и неравенството. Нещо, което преди това не можехме да постигнем в продължение на години. Това бе огромен успех за региона. Почти в целия регион значително намаля бедността. В Латинска Америка бедността всъщност намаля наполовина, а неравенството намаляваше в рамките на 10 години с по 0,7% годишно. Въпросът е на какво се основават тези успехи? Само на економическия растеж или на съпътстващите го политически действия. Резултатите от проучвания показват, че економическият растеж е довел до експанзия на пазарите, т.е. до стимулиране на заедостта, до разкриване на нови работни места. Но ако не бяхме инвестирали в образованието, то нямаше да е възможно хората на пазара на труда да се възползват от по-широките възможности за заетост. Около две трети от спада в неравенството се дължат на економическото развитие. Останалата една трета пък почива на социалната ни политика. В какво се състоеше социалната ни политика? Насърчавахме повишаването на доходите, инвестирахме също така немалко в здравеопазването и образованието, както и в борбата срещу неравенството между половете. Работихме и за каузата на най-уязвимите, най-слабите групи от населението в региона. Неравенството е хоризонтален проблем – към който и подходихме хоризонтално. Насърчихме заетостта, допринесохме за повишаването на доходите, борихме се и срещу неравнопоставеността и неравенството. Първоначално говорих за бума в цените на суровините. Междувременно този бум поизбледня и сега понасяме последиците от това. Какво не предприехме за да се справим с новите условия в международен мащаб. Не диверсифицирахме економиката си. Тя продължава много силно да се основава на износа на суровини и на селскостопанска продукция. Освен това, производителността ни е ниска. Винаги е била ниска и продължава да е много по-ниска от тази на останалите региони в света. Трябваше да диверсифицираме и възможностите за повече производителност. Освен това, се нуждаем от политически действия, приспособени към реалността, т.е. от повече инвестиции в технологии, в знания, в образование. Трябва да се борим срещу необразоваността. Трябва също така много по-активно да работим и за участието на малките и средни предприятия. Инфраструктурата също продължава да е тежък проблем в Латинска Америка. Трябва много по-ефикасно да участваме в процеса на международна търговия, както и да насърчим регионалната интеграция. За целта ни е необходима по-добра инфраструктура. Освен това, няма все още всеобщ достъп до социална закрила. Сега понасяме последиците от всичко това. През изминалите няколко години 7 милиона души в Латинска Америка паднаха под прага на бедността. Трагично е това. Подобрихме структурите си в социалната политика, но сега една трета от населението ни спада към средната класа. 28% живеят под прага на бедността а малко над една трета от населението може да се причисли към уязвимите групи. За това ни е и необходима силна система на социална закрила. Социална закрила за онези, които понасят най-тежките последици от спада в економическия растеж. Както каза вече и Кристиан, се наблюдават и немалко актове на насилие. Има и голяма несигурност сред гражданите. Наблюдава се и много висок процент на урбанизация. Над 80%. Латинска Америка е сред най-урбанизираните региони в света. Нуждаем се от интеграция. Интеграция както в самата Латинска Америка, така и спрямо Европа. И тук нещата се свеждат до много важни действия, както каза и Кристиан. Например, актуализиране на споразуменията с Мексико и Чили, както и на споразумението Меркосур. Изключително важен е и диалогът с Куба. Всички тези действия са много важни с оглед на интеграцията. Не само спрямо Европа, но и на територията на самата Латинска Америка. Според мен, споразумението за асоцииране с Европейския съюз ще доведе до още по-силна интеграция в Латинска Америка. Можем да говорим за предвиждането на клауза за правилата за происход в всички подобни споразумения за асоцииране, както и на по-силни клаузи за хармонизиране. Всичко това ще доведе до повече интеграция в Латинска Америка. Накрая ще се спра върху един много деликатен за региона момент една трета от населението на региона се състои от млади хора. Тези млади хора имат много високи очаквания, те се надяват на по-добро бъдеще за себе си и за семействата си. Но спадът в економическия растеж поставя под въпрос способността на региона да откликне на тези очаквания може да се стигне до огромно разминаване между очакванията на хората и капацитетът на политическата и економическата система да откликне на тези очаквания. Към това се добавя и корупцията, проблем, който се обостри през изминалите години. Кристиан ти говори за големия брой съдии, които, например, са били замесени в корупция през изминалите години. Много красноречив пример – Разчитаме на сътрудничеството с Европа, на образованието, на младежите, на действията в областта, на климата. Председателят благодаря. 10 минути за госпожа Мадей. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа пред вашата комисия. Заедно е, с е, трима е, изключително големи привърженици на добрите отношения между Латинска Америка и Европейския съюз. Фундацията, която представлявам като изпълнителен е, директор, бе създадена от 33 е, е, страни членки на СЕЛАК, 28-те страни членки на Европейския съюз и самия Европейски съюз. Тя работи от 2011 година. Седалището е в Хамбург. Членовете на нашата фундация – са формулирали мисията и да се засилва регионалното стратегическо партньорство, е, засилване на участието на гражданското общество и е, разпространяване на информация за дейността на самата асоциация. Госпожа Могерини е, формулира е, задачите на нашата фундация, като каза, че нашето задължение е да планираме действията си, да планираме бъдещето е, и историческите задачи на този регион. Среща на върха в края на октомври потвърди статута на нашата фундация като международна организация. Надяваме се до края на годината да имаме всички е, възможни съгласия и ратифициране на е, учредяващите документи в този смисъл. Европейският съюз също трябва да ратифицира документите и вашата комисия има важна роля в това отношение. Сега, когато вниманието на европейските граждани е обърнато предимно към вътрешни проблеми в Европейския съюз и конфликти в е, близкото му съседство – би било грешка да изпуснем от погледа си взаимоотношенията между Европейския съюз, Латинска Америка и Карибския басейн. Така че всяка дейност за подсилване на това сътрудничество е добра дошла. И двете страни си дават сметката, че не може да се продължава без нищо да се промени. Необходимо е и нашата асоциация да получи нов подем – като подкрепя инициативи, които са близки до гражданството. Европейският съюз е необходимо да подсили своята роля като надежден партньор на Салак и неговите членове за развитие на устойчиво търговия, справедлива такава и активна дейност на многостранна основа. И двата региона имат споделени ценности и приоритети. Ангажименти за устойчиво развитие, за приобщаващо общество и за солидарно економическо развитие. Ние бяхме водещи в е, споразуменията от Париж е, за климатичните промени. Е, също подкрепяме целите за устойчиво развитие. Има споразумения между двата региона, които ни дават възможност да поддържаме ангажиментите си на ниво ООН за контрол над въоръженията. И двата региона застъпват ангажименти е, в е, подкрепа на върховенството на закона и укрепването на мира. Двата региона поставят укрепването на мира в основата на своето сътрудничество и това на международно ниво е уникално. Въпроса с миграцията е доста основен и за двата региона и при нас има миграция в посока примерно към Карибския регион и обратно и в Европа също. В такъв смисъл можем да подобряваме взаимоотношенията си и в този аспект. В момента се създава и така наречения синдром на фалшивето съвет, съседство. Тоест, приема се за даденост, че два съседни района споделят ценности и е, задачи. И не се поставят под въпрос е, е, някои критични въпроси, не се разглеждат нещата под различен ъгъл. И е, не може е, да има опити, е, проблеми в непосредствено съседство да се замитат зад вратата. По-добре е всичко да се поставя на, като проблем на масата. Ние трябва да се обърнем с лице към проблемите, да поддържаме диалог – и да уважаваме е, представителите на всяка от застъпващите определени тези страни. Нашите нации са за диалог и то не само просто диалог е, на ниво правителствени представители и администрация, а на ниво общество – в петте години, от които работим, ние работихме за сътрудничество между висши образователни институции за развиване на взаимоотношения на сътрудничество между малки и средни предприятия, за намиране на споделени решения, примерно по въпроси като социалната корпоративна орга, отговорност. Нашите общества имат общи проблеми и затова ние трябва да споделяме и знанията, които, с които разполагаме по тези проблеми. ред програми се разработват и в двата е, региони е Евроклима, Евросоциал, примерно, е, за инвестиции, програмата Лайф и други, които дават възможност за хоризонтално сътрудничество и за активно участие на гражданското общество. Аз знам, че Европейския парламент винаги е бил водещ е, в подкрепата си на проекти като Еразмус и отварянето им към трети страни. Еразъм специално е програма, която показва как може да сближи е, реалните движещи сили в обществото ни. Тя е един изключително удачен инструмент за сътрудничество. Ще премина на английски. Не трябва да е, тъй като той също е работен език на нашата асоциация. Това показва колко е важно да има възможност е, да се използва и езика, езиковите обучения за създаване на сътрудничество, за обмен на контакти в областта на културата. Фундацията ни е разработила специални програми, примерно за страните от Вишеградската четворка, Балтийските страни и други, за да се разгръща по-приобщаващо сътрудничество. Не бива да забравяме е, също и предизвикателствата, които се е, изправят и двата района. Решението им често може да бъде намерено чрез е, взаимно сътрудничество. Нека да очертая три от проблемите. Бедността, неравенство, Ребека Гринспан вече говори по тази тема много изчерпателно, нямам какво да добавя. Свидетели сме на един процес, който ни показва, че не се изглажда до голяма степен неравенството. Затова трябва да търсим и повече интеграция. За, трябва да се работи по споразуменията за асоцииране и интегриране, за програми за обмен, за хоризонтално сътрудничество, за обмен на опит и приобщаване. Други, друг момент е уязвимостта на нашите общества. Примерно, е, тенденцията на разочарование от демокрацията. Това е последица от социалните неравновесия, економическите кризи, насилването, вътрешно разселване и конфликти в непосредственото ни съседство. Европейските е, политици се интересуват от взаимодействие с а, Латинска Америка, следва да се разработват нови инструменти за ангажиране на гражданите за изпълнение на политиките, които работят в посока решаване на този проблем, а именно разочарованието от демокрацията. И третото предизвикателство в двата региона е свързано с различията в обществото, какво се приема за средна класа и по-висши класи. Смятам, че трябва да се търси засилено сътрудничество. Не следва рязко да се прекъсват програми за сътрудничество. Добре е да се търси решения, включително и от вашия парламент. Благодаря. 15 минути сега и за нашия последен експерт. Благодаря, че ме поканихте да участвам в а, това изслушване. Аз съм последният оратор. И за това ще се опитам да спомена някои от нещата, които ни бяха споменати. Беше казано, че връзките между двата региона имат а, дълга история и те почиват на обща основа. Но има известна умора и е необходимо да се намери нещо ново. Това сътрудничество трябва да стане по-стратегическо, да се преодолее тази умора, за която споменаха. Имаме сега такива възможности ние сме изправени пред предизвикателства, които изискват нови стратегически съюзи, не само онези, които идват от миналото, но ние трябва да намерим и нови възможности за развитие на отношенията. Следва също да отчитаме и факта, че съществуват различия в интересите и е, че трябва да намерим е, решение на този конфликт на интереси. Ние е, говорихме за приемствеността, ние говорихме за развитие на економическите отношения. През последните години има спад в представителството на Съюза в региона и това трябва да се промени. Действително има нови фактори. Също Латинска Америка обръща поглед и към Азия. Необходимо е да реагираме на това, че съществуват и други стратегически партньори и приятели. Понякога те са още от по-голямо стратегическо значение, отколкото Европа. Затова Европа трябва да види какви са предимствата, които тя предлага като партньор. Следва да имаме предвид още няколко неща. Става дума за асиметрията. Преди отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка бяха доста асиметрични и те бяха от модела отношение между севера и юга. Такива асиметрии все още съществуват. Съществува дисбаланс и то не само в отношенията ЕС-Латинска Америка, но и вътре в Европейския съюз и вътре в Латинска Америка. Не цяла Латинска Америка е в едно и също положение, както и не цяла Европа е в едно и също положение. Всяка промяна за това ще бъде относителна. Въпреки това, трябва да обърнем а, внимание на това разнообразие Латинска Америка сега е много по-многообразна, многолика, отколкото в миналото. Има различни инструменти за регионално сътрудничество. Дори възниква въпроса за регионализирането. Ролята в Латинска Америка и в Европа на регионализма е в същината на отношенията между двете части на света. Има а, криза и в Европа, и в Латинска Америка в регионалните отношения. Виждаме, че Латинска Америка обръща поглед отвъд Тихия океан. Има също преговори между Европа и Меркосур – виждаме, че се създава един по-широк регион. Ние трябва да се опитаме да обърнем внимание на двустранните отношения, за да се отчитат разликите между държавите, като същевременно се продължи по посока на регионалното сътрудничество. Регионалното сътрудничество е начин да се създаде консенсус в областта на асоциирането, на развитието. Има доста неща, свързани с отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка, които имат отражение върху международните отношения. Това е едно от най-широките сътрудничества на Европейския съюз. Има много силно институционално участие, има диалог е, на най-високо равнище, което засилва взаимното познаване на партньорите ни и допринася за консенсуса, за социалния консенсус. Търси се все повече съгласие. Това е в центъра на нашите взаимоотношения. Диалога трябва да продължи. Има системи, които трябва да бъдат доразвити. За да се поддържат е, отношения целия регион. Но не винаги има последователност е, между тези три стълба има многообразие на инструменти, има СЕЛАК, има стратегически партньори, има разнообразни планове. Някои от елементите на тези планове трябва да бъдат съчетани в една обща програма. Пример в това отношение е програма 2300, както и политиката в областта на климатичните изменения. и отношенията между дата и региона трябва да бъдат поставени в контекста на глобалния дневен ред. Има също многообразни фактори в региона. има отношения между държави, между университети, между гражданското общество, между фирми. И отношенията между двата региона се осъществяват е, на всички тези разнообразни нива. И трябва да видим по какъв начин може да се ръководи, да се управлява е, тези взаимоотношения. Какви са приоритетите Латинска Америка е приоритет за някои европейски държави, но не и за институциите. Затова институциите трябва да се ангажират в по-голяма степен. Необходимо е да се стигне до по-голяма близост. Аз участвах в изследване на отношенията между Латинска Америка и Източна Европа. Виждаме, че в резултат на развитите отношения има по-добро познаване, по-добро разбиране, но това не трябва да се взема за дадеността. Ние трябва да се научим да се справяме с асиметричните шокове, които са резултат от кризата. И това засяга и двата региона. Латинска Америка извлече полуки Също се отнася и за Европейския съюз, така че нека да работим заедно и да обърнем повече внимание на тази сфера. Не ми остава още много време, затова искам да кажа как трябва да се адаптира този регионален дневен ред на промените, които наблюдаваме. Необходимо е да се усъвременят всички споразумения с оглед на целите за устойчиво развитие. Не можем да оставим въпроса само да се разисква в рамките на Доха. Програмата за устойчиво развитие не предвижда само сътрудничество, а и развитие на двете страни. Имаме споделени предизвикателства. Отговорността не е еднаква, тъй като капацитета на всеки регион е различна. Ние трябва да приемем, да възприемем в по-голяма степен тази а, програма, всеки да знае какви са отговорностите на всяка от страните, на всеки от регионите. Бяха споменати някои проблеми, свързани с неравенството а, и с недостатъчното социално приобщаване. През последните години Латинска Америка постигна значителен напредък в това отношение. Неравенството не се отнася само до преразпределенето, а трябва да видим какво става преди преразпределението как могат да се променят парадигмите в производството, в регулаторните рамки, в правната система, в кръговата економика. И по какъв начин могат да се създават работни места при съществуващите условия, като имаме предвид развитието на економиката, базирана на познания. Латинска Америка е най-урбанизирания регион в света. Имаме общи характеристики и можем да работим съвместно за решаването на тези проблеми, които засягат и двата региона. На следващо място, политиките ни трябва да са последователни, когато използваме всички тези инструменти, и когато имаме предвид всички тези аспекти на отношенията ни. Сега ще дам думата на докладчика господин Лопес, за да продължим дебата, след което колегите ще има думата за въпроси и отговори. Благодаря, господин председател. Първо, искам сърдечно да благодаря на всички наши гости. Благодаря на Ребека и на Паула. За мен е бе много интересно да се запозная с вашия опит от първа ръка. Той ще ми е много полезен и при работата ми по доклада. Вие работите по места в региона, много добре сте запознати с положението там. Защо изобщо решихме да изготвим този доклад? Каква цел преследваме с този текст? За нас бе важно да започнем работа по този доклад, тъй като е важно, според нас, Латинска Америка отново да намери своето място в работата на парламента. През изминалите години работихме за тази цел. Още през 2010 година бе изготвен докладът Салафранка. Но през изминалите от тогава 6 години в региона се случи немалко, немалко се случи и в Европейския съюз и в целия свят. За това и трябва да бъдат актуализирани действащите механизми. Трябва да актуализираме и информацията, с която разполагаме за региона. Много е важно стратегическите ни отношения с Латинска Америка да залегнат сред нашите приоритети. Много малко са действащите лица в световен мащаб, които в такава голяма степен споделят нашите виждания за многостранното сътрудничество, за възможностите за уреждане на конфликти. Латинска Америка е сред действащите лица в света, с които най-много споделяме подобни ценности. Трябва да поставим нови акценти и да очертаем нови приоритети. Сред тези наши нови приоритети трябва да е и Латинска Америка. Както казах, имаме общи интереси, както и общи ценности. И двата региона са общности, основаващи се на ценности. Преследваме едни и същи политически цели. Надявам се да продължим доброто сътрудничество от изминалите години. Сътрудничество в областта на растежа на социалните въпроси, климатичните промени, прехода към цифрови технологии. Изправени сме пред едни и същи опасности, като тероризма, и организираната престъпност. Организираната престъпност в много голяма степен е на дневен ред в Латинска Америка. Има също така проблеми и с неравенството. Трябва да предвидим и някои конкретни политически действия. По отношение на споразумението с Меркосур, споразумението с Мексико и Чили и споразумението с Куба. Трябва да работим по тези споразумения през едните месеци и години. Много е важно Европейският парламент да излезе с ясно послание и на политическо ниво. Надявам се, че през едните месеци ще ни сътрудничите. Трябва да се сформира консенсус по доклада ни тук в парламента. Само така ще можем да окажем въздействие и върху останалите институции. През есента предстои срещата на върха на Селак. През месец септември в Салвадор ще се проведе проява също с участието на Латинска Америка. Това са много важни инструменти на парламентарната демокрация, инструменти с дълга история. Трябва много по-задълбочено да обмисляме в бъдеще отношенията ни си с Латинска Америка. Ако си сътрудничим тясно, то отношенията ни с Латинска Америка отново ще бъдат поставени на дневен ред – ще им бъде отделено вниманието, което заслужават. Трябва да направим това, особено като се има предвид, че през изминалите години Европейския съюз се съсредоточаваше почти единствено и само върху себе си. Благодаря. Надявам се, че сега ще се възползвате от възможността да зададете въпроси, но трябва да огранича времето ви за изказване в рамките на минута и половина. Затова, моля, използвайте го, за да задавате въпроси. Обсъждания можем да проведем по-нататък, когато говорим за резолюцията. Господин Салафранк. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости и на докладчика. Благодаря ви за възможността да проведем днешните разисквания. Още повече като се има предвид международният контекст. Преди малко разговаряхме с Шаржета Фер на мисията на САЩ в Европейския съюз. От изказването му останах с впечатлението, че светът въобще не се е променил, но всъщност са настъпили промени. Промени в политическата обстановка в Латинска Америка, в економическите ни отношения с региона. Предстои да се актуализира споразумението Меркосур, предстоят и ред други действия. Бяхме свидетели на промени в Европейския съюз, както каза докладчикът. Съюзът през изминалите години в много голяма степен бе съсредоточен върху себе си. Промениха се и параметрите на отношенията ни с Латинска Америка. Затова не са достатъчни вече инструментите от края на 80-те години. На най-добре можем да въздействаме върху бъдещето, ако го поставим на съвсем нови основи. Тук на Европейския парламент се пада решаваща роля. Трябва да заложим на стратегическата комуникация, за да може Европейският съюз да се приспособи към новите обстоятелства в региона и по света. Но освен това трябва да сключим и споразуменията, за които говорихме още преди края на мандата на настоящата комисия. Госпожа Валенсиано от името на социалистите и демократите. Извинявайте, че казах господин Валенсиано. Няма нищо, господин председател. Няма да повтарям вече казаното от Хавиер Лопес и от колегата Салафранка. Няма да повтарям и казаното вече от нашите гости. Много благодаря за провеждането на днешното изслушване. Нека сме реалисти. Поглеждам към колегите, присъстващи тук в залата, като че ли и преди 15 години същите колеги участваха в тези разисквания. Има някои нови колеги, но винаги едни и същи колеги проявяват интерес към Латинска Америка, например колегите от Испания. Въпреки, че, както казах, има и някои нови колеги, като колегата Хавиер Лопес, имаме проблем. Не можем ясно да заявим, че е необходимо жизнено необходимо да се изгради стратегически съюз с Карибите и Латинска Америка. Да, разполагаме със ред инструменти, по които работим вече от години, но като се има предвид тежкото положение в световен мащаб, действително е необходимо да изградим стратегически съюз с региона. Сега трябва да дадем тласък на този процес, да го ускорим, да дадем нови стимули. Докладът на парламента ще се впише в този процес, ще допринесе за него, но не е достатъчен като стъпка. Нуждаем се от вашата подкрепа и ние сме на ваше разположение. Трябва да действаме преди да е станало прекалено късно. Господин Танак от името на Екаре. Европейският съюз вече е установил добри търговски отношения по линия на споразуменията с Чили, Колумбия, Перу и Мексико, например. Има и амбициозна идея за даването на нов тласък на споразумението за свободна търговия Европейски съюз Меркосур. Това ще е една наистина значима крачка напред. Има проблем, както обикновено с скостопанските продукти. Как може да бъде преодоляна тази пречка? Това е основната пречка пред подписването на споразумението с Меркосур. Имам въпрос за Брексит. Обединеното кралство се ползва от предимства по всички споразумения, за, което, за които говорих до тук. Комисията ще допусне ли паралелни двустранни търговски преговори от страна на Обединеното кралство по време на преговорите за Брексит, които ще започнат идния месец. Британското правителство заяви, че сред приоритетите му ще са търговските отношения с САЩ, Канада и Австралия, т.е. с англоязичните страни. Има също така и ред страни от британската общност, които биха искали след Брексит да договорят двустранни споразумения с Обединеното кралство. Какви ще са отношенията между САЩ и Латинска Америка след избирането на президента Тръмп и след заявлението му, че ще изгради стена по протежението на мексиканската граница? Би ли могъл Европейският съюз да замени САЩ като търговски партньор за Латинска Америка? Особено като се има предвид, че няма да продължи работата по нафта. Госпожа Вебер. Благодаря за инициативата за днешната проява. Благодаря и на нашите гости. Много бе важно за нас да получим от тях информация от първа ръка. Казахте, че отношенията между Европейския съюз и страните от Латинска Америка и Карибите са се задълбочили през изминалите години. Много ме радва една такава констатация – но според мен трябва да установим стратегическо партньорство. Наистина би ми се искало да работим за изграждането на такова партньорство, особено като се имат предвид предизвикателствата, пред които ще се изправим в бъдеще. Имам предвид най-вече климатичните промени, тъй като те ще имат отражение върху миграцията. Имам предвид и цифровизацията, която ще доведе до големи промени в производителността и заетостта, както и в мобилността на хората. Трябва да задълбочим споразуменията по асоцииране. Наистина подкрепям една такава мярка. Едновременно с това обаче мисля, че трябва да действаме изпреварващо, да предугадим промените, които ще настъпят в бъдеще показаното от колегата Елена. Да, едни и същи колеги участват в тези разисквания, но в парламента като цяло има силна подкрепа за отношенията ни с региона. От името на НБ господин Деграндес. Sí, muchas gracias, señor presidente. Felicidades al ponente Благодаря, господин председател. Поздравления за докладчикът господин Хавиер Лопес, че организира това изслушване с толкова изтъкнатите наши гости. Те ни представиха брилянтно своите тези, действително брилянтно за всичко, което говориха. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка и ще отразя вашите коментари. Ребека коментира много важен въпрос тук. Сега е времето на много големи възможности, но същевременно трябва да преразгледаме и своята позиция след десетилетия сътрудничество с Латинска Америка, примерно въпроса за универсалната закрила. И ако пропуснем подобен въпрос, това би било проблем. Европа също има своите възможности в момента. Ние трябва да заемем мястото, което винаги е, е следвало да заемем, което не биваше да губим в тези взаимоотношения. Взаимоотношенията на Латинска Америка с щатите, случващото се там, е, ще създаде една нова конфигурация, в която ние можем да бъдем много положителен, е, да дадем своя положителен е, принос с нашите приятели от, от Атлантика и от Тихия океан имаме какво да постигнем. Е, имали сме отлични взаимоотношения в миналото, имало и моменти, когато много са били деликатни отношенията ни, но в момента трябва да се възползваме от възможността и да направим максималното. Господин Асис от е, социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря за е, организирането на това изслушване, което се провежда на много високо ниво. В един е, момент имаше фаза на голяма еуфория е, в отношенията, е, а сега се сблъскваме с е, разочарование. Е, от страна на ред страни и региони в света по отношение на глобализацията. Започва елементи на протекционизъм, губи се доверието и то в много широк мащаб. За това трябва да преосмислим и взаимоотношенията между регионите в така светлината на многостранните взаимоотношения. Не става дума само да се търси протекционизъм, а по-скоро да търсиме областите, където максимално можем да постигнем прогрес. В, с Латинска Америка ние споделяме общи ценности, еднакъв подход към големите международни проблеми. Би било много голям плюс да имаме добри отношения между двата региона. Европа трябва да изпрати ясен сигнал в това отношение и в преговорите за договора Меркосюр. Не може да го оставиме е, този, тази тема да не се развива. Госпожа Рами Нерес от НП, минута и половина. <laughs> Извинете, господин председател, не разбрах, че ми давате думата. Подобно на колегата, искам да благодаря на докладчика за организирането на тази толкова важна среща и да поздравя нашите оратори. Извинявам се, че влязах малко по-късно в залата. Току-що се връщам от Мексико. В рамките на Мексика... делегация заедно с комисия Инта в е, тази страна. Аз винаги съм твърдяла, че е, парламента и Европа не отделя достатъчно приоритети за Латинска Америка. А и Мексико по-скоро обръща поглед към Северна Америка по ред причини, разбира се, но неговата економика не може да зависи единствено от Северна Америка, както се случва сега 80% тази зависимост. Защото ето, когато дойде президент като Трамп и започне да изгражда страни, когато започва да се предоговаря нафта и има доста агресивно отношение към Мексико, трябва да се преоценят приоритетите и да се оценят отново нуждите. Сега е момента, когато Мексико може да бъде водещ в тези взаимоотношения и да помогне на сближаването между Латинска Америка и Европа преговаряме за споразумения в момента и този момент е определящ за нашите бъдещи взаимоотношения. Много ни е ограничено е, времето, затова мога да дам на нашите експерти само по две минути и половина на всеки, за да отговорят на въпросите. Извинявам се, политиците понякога говорят твърде дълго. Господин Лефар, заповядайте ще следваме ръда, по който се изказахте първо. Имате две минути и половина. Благодаря, благодаря и за коментарите и за въпросите. Коментарите показват до голяма степен единомислие в смисъл, че е, взаимоотношенията на двата региона са много важни и са много ценни за Европейския съюз и те трябва да бъдат развивани. Зададе се въпроса Меркосур. Ние сме убедени, че сега преговорите ще могат да продължат напред. Земеделието си остава важен елемент от, за латиноамериканските страни, и за Европейския съюз, но това е само едно измерение от взаимоотношенията ни в страните от Меркосур. Е, нашите взаимоотношения с тях имат огромен економически, политически и технически потенциал, с който, който ние искаме да развием в Тихоокеанския, е, в Карибския регион. Ако Европейския съюз е, иска и Обединеното кралство иска да развие паралелни взаимоотношения там, те е, могат да продължат е, с е, съответните политики, примерно с политиката на търговия. Нафта дали ще бъде изместена? Не, нафта няма да изчезне. Надяваме се, че ще си остане. Европейския съюз е много сериозен търговски е, партньор е, на Латинска Америка, с изключение на Мексико, които са ориентирани повече към Северна Америка, но ние няма да строим стени. По-скоро ще се опитваме да разграждаме тези, които съществуват. Ако се върна към обводните си думи, е, много е важно да работим взаимно за е, борба с климатичните промени, за благото на всяко наше отделно общество. Опустошително е въздействието на ураганите, примерно в нашия регион суша в Бразилия, наводнения в Перу. Европа е засегната също от подобни бедствия, т.е. ние имаме общи предизвикателства. Също въпроса за свързаността. Ние прокарахме оптичен кабел, който свързва двата региона, който е полезен и за бизнеса и за гражданите. Една тема, по която дискутирахме и ние, и вие, уважаеми депутати, е необходимостта да се работи повече за социално интегриране, приобщаване, изграждане на по-силни общества за борба с общите предизвикателства на глобализацията. Госпожа Гринспен, за две минути и половина. Благодаря ви много. Благодаря за всички коментари, които бяха много интересни. Аз споделям много от изгразените мнения, но искам да отправя едно своевременно послание. Възможностите понякога траят кратко време, появяват се, след това изчезват тези възможности. Китай засили присъствието си от 2000 до 2015 година увеличила с фактор 22, 22 пъти. И има съществени инвестиции. Въпроса за контактите с Тихоокеанския регион ще продължат да са важни. Но само да се разчита на търговия, селско стопанство не е достатъчно. За младите хора е необходимо да се създават висококачествени работни места. Нека да не се разделяме на Тихоокеански и Атлантически регион. Латинска Америка е регион, който е свързан с двата океана и нека да не създаваме разделения. За Европа това е предизвикателство. Това, което Европа може да направи за нас е да се превърне във важен фактор – на второ място, ние се нуждаем от сътрудничество, както Павла каза, ние се нуждаем от едно по-хоризонтално, регионално, тематично сътрудничество. Нека да не попадаме в клопката на градирането. Ние трябва да разчитаме на богатството на нашите отношения – трябва да има отношение на равнище наука, да се включват малките и средни предприятия, да работим по климатичните изменения. Нека да не разделяме региона в сътрудничеството. Регионалните споразумения са съществен елемент. Ние разполагаме с важни инструменти. В ИУ СЕЛАК и в парламентарната асамблея за връзки с Латинска Америка. Това са форумите, на които можем да предвижим напред дневния ред, който посочихме тук, като залагаме на диалога между двата региона. Благодаря, че спазахте времето за изказване. Много ефективни сме. Госпожа Амаде има думата. Благодаря ви. Нещо, което стана ясно от тази дискусия е как да избегнем да попаднем в един тунел на времето и да продължим да правим това, което до сега. За да се справим с това предизвикателство, ние имаме редица инструменти, които можем да използваме. Първо трябва да почертаем качеството на отношенията ни. Тези отношения създават огромни възможности и са от взаимна полза. Инвестициите на Европейския съюз в Латинска Америка и Карибите налагат също социални, екологически стандарти, което не въжи непременно за инвестиции от други региони. Европейския съюз трябва да подчертае добавената стойност от нашите взаимоотношения. Има непрекъснат обмен между институциите, между бизнеса, между гражданите. Ние също имаме много успешна история, свързана с миграцията. Някои споменаха, че трябва да въведем и нови неща. Мисля, че господин Салафранка каза, че трябва а, да изобретим бъдещето. И първото изобретение трябва да бъде в каква степен бихме могли да избегнем това градиране или неградиране на отношенията, как да намерим инструменти за сътрудничество, които да а, включат а, двата региона в тяхната цялост, без разделение. Как можем да обясним на един чилийски студент, че не може да участва в програмата Еразъм? Как можем да му го обясним? Как можем да разрешим този проблем? Едно от големите предимства на отношенията е, че те са институционализирани. Но нека това да не се превръща в чисто бюрократичен процес. Ние трябва да видим по какъв начин можем да включим всички важни фактори в обществото. Благодаря ви, че спазихте времето. И за последните две минути и половина давам думата на госпожа Позо. Както казаха и предходните оратори, аз искам също да наблегна на възможностите, като се има предвид сегашната политика на САЩ, по какъв начин Европа може да вземе мястото на САЩ. Но тук трябва да сме предпазливи. Мисля, че Съединените щати не заеха много добра позиция, действайки едностранно, противопоставяйки се а, на а, многостранното сътрудничество. Някой трябва да каже на САЩ, че не могат да следват този път, тъй като това не е добре нито за САЩ, нито за Европа, нито за Латинска Америка. Те трябва да се доближат до нашите позиции на многостранна основа. За това дали да има градиране или не, Читам, че това е един от механизмите. Ние трябва да се справяме с общи проблеми, въпреки че имаме различен капацитет, различни възможности. Проблемите са глобални, те са проблеми, които засягат всички. И не трябва да говорим само за сътрудничество под формата на помощи, помощи а в е, инвестиции в обществени блага. И това е необходимо и за Европейския съюз и за Латинска Америка. Всички тези разходи имат и преразпределящ фактор. И така, спестих ви една минута, председателят. Искам да благодаря на всички експерти, които допринесаха за работите. Мисля, че докладчика, докладчиците в Сянка ще продължат да работят на базата на получената информация сега. Ще прекратим заседанието сега и ще подновим работа в 3 часа след като приключи честването в пленарна зала на 60-та годишнина от Римския договор и след обедната почивка.